от данъчното бреме и по-високи данъци да се плащат от големите международни концерни. Също трябва да се помисли и за тези, които намират смъртта си в Средиземно море. Хората имат нужда от повече социална защита. Тази програма трябва да бъде поне хиляда пъти по-амбициозна, за да могат да бъдат изпълнени тези цели. Аз мисля, че вие трябва да разберете, госпожо фон дер Лайн, че групата на Обединената левица смята, че хората на планетата заслужават повече. Господин Легутко, две минути. uh... Благодаря, госпожо председател. Вашата комисия е шанс за ново начало. Надяваме се, че ще има такова ново начало. Моята група ще ви подкрепи в много неща. Определено ще ви подкрепим в това да намерите компромис по бюджета. Ще ви подкрепим за отваряне на единен пазар на услугите и накрая за намиране на постоянно решение на въпроса с миграцията, както и за изпълнението на амбициозните ви климатични планове. Но, нека да кажа, ще окажем пълна подкрепа на онези общности, чието чиято прехрана е застрашена от твърде амбициозните планове за климатичните изменения. Искам да разберете, че нямаме обща европейска нация, ние сме отделни суверенни държави и нито едни от тези две страни, нито едни от тези страни не си прилича нас друга. Не трябва да отнемате права на държавите членки, като им отнемете правото на вето. Не забравяте, че Съвета определя програмата на Европейския съюз, а не Европейския парламент. Моля, не продължавайте практиката на предходната комисия да се нарушава духа и буквата на, предишните, на, на вече подписаните договори с цел интеграция независимо какво чувате тук или в Брюксел, има съвсем различна гледна точка за това какво е Европейския съюз, какво трябва да бъде и какво не е в общностите във всички държави членки. Така че, моля, нека да работим с политики, които се основават на доказателства, а не доказателства, които се основават на политики. Благодаря. Успех! Следващия Оратора господин Зани, две минути. Благодаря, господин председател. Госпожа Фонтерлайн, след всички несъгласия, най-сетне имаме състав на Европейската комисия. И то в момента, когато институциите на Европейския съюз са изправени пред криза. Съжалявам, че тази комисия вече е най-слабата от тази, която познаваме едва ли ще бъде ефикасна тази комисия, защото е глуха за посланията на европейските граждани, не вижда проблемите на гражданите и начина по който трябва да бъдат разрешени. Вие говорите за балансиране на, за равенство на половете, но когато хората се събудят, те не мислят за това колко балансирана по отношение на пола е Европейската комисия, а, а как ще изкарат месеца, как ще се намерят работно място, как ще се запазят работното място. Новият зелен курс е нещо добро, като оставим на край на страна идеологическите изявления. Става дума за намаляване на емисиите, но има други в други части на света, които трябва също да си подредят дома. Ние искаме да обременяваме нашата индустрия, економиката ни, гражданите ни. Аз не ви чух да говорите за някои от важните неща, например за заплахите на конкурентоспособността ни, които идват от други части на света, нито по какъв начин можем да коригираме недоброто функциониране на вътрешния ни пазар – също какво да се направи срещу фискалния дампинг де, за деиндустриализацията, която се наблюдава в Европейския съюз, което е пряк резултат от изкривяването на вътрешния пазар. Ето защо моята група ще каже не на онези, които нямат визията да постигнат резултати за Европа и да постигнат напредък и които ще накарат Европа да се върне назад. Трябва да променим скоростта. Това искат повечето хора в Европа. И нямаме бъдеще, ако не го постигнем. Благодаря, госпожа Ска Кели. Новата комисия влиза в своя мандат тогава, когато имаме спешна ситуация по отношение на климатичните изменения и се радваме, че тези въпроси са ключов приоритет за тази комисия, както и за повече от 90% от европейската европейското население. Ние не сме сигурни обаче, че това, което обещано, ще бъде последвано от конкретни действия, защото комисията не е обявила промяна на своята търговска и селскостопанска политика. Това означава, че усилията са не съвсем амбициозни. Не е ли интересно, че някои правителства не можаха да намерят жени, които да излъчат за комисари? Трябва да се работи по-баланс между жените и мъжете и да имаме по-добър баланс в Европейската комисия. И слушахме някои чудесни кандидати, но някои, които породиха сериозни съмнения по отношение на конфликт за интереси, европейски ценности, върховенство на закона. Не можем да подкрепим една комисия, която не е ясна по тази по тези въпроси, но всеки път, когато предприемете инициатива, която засилва социална Европа, която работи за екологично съобразно бъдеще, ние ще ви подкрепим. Но всеки път, когато преценим, че вие сте прекалено а, несмели или а, бъркате, ще се обърнем срещу вас. Сега трябва да намерите силата да се изправите и да защитите човешките права и върховенството на закона, дори ако трябва да се противопоставите на съвета. Искаме от вас да действате, защото вече е крайно време и за това не ви даваме червена карта, въпреки че вече сме изтъквали многократно тези проблеми и не сме видяли решение от ваша страна. Също така обаче не искаме да се противопоставяме. Затова нашата група днес ще се въздържи от гласуване. Надяваме се, че така ще покажем доверие, което ще бъде оправдано. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество с вас и пожелаваме на вас и на колегиума целият кораж и сила, който се изисква не само да запазите целостта на нашия континент, но да може той да продължи да върви напред. Следващия оратор, две минути. Господин Чалош, госпожо председател, тази комисия наистина трябва да прави решимост, ефикасност, да разгърне целия си капацитет по отношение на държавите членки и европейските граждани, които имат пълни основания да вярват в Европ... този проект. Никога Европа не е била толкова амбициозна по отношение на цифровизацията и околната среда, с наистина обещаващи подходи. Никога не сме имали комисия, която до такава степен да спазва принципа за равнопоставеност на половете, което изповядваме всички. Това всъщност дава възможност на всеки да даде израз на своите убеждения. Освен това, защита на принципите на правовата държава. Никога не сме имали такъв диалог, когато изграждаме политическия дневен ред. И наистина парламентът постави своя отпечатък върху тази програма програма. Нашата група ще подкрепи вашата комисия, госпожо председател. Обаче аз искам да кажа, че това не е празен чек. Всички предизвикателства, свързани с околната среда, с правовата държава, трябва да бъдат спазени, като поемете необходимата отговорност. За да може да бъде изпълнена вашата програма, ние трябва да изгроим честно и ясно партньорство с, тук с парламента. Е, белязано от е, доверие, защото без доверие няма да има резултати. И без добри резултати ние няма да можем да успеем в бъдеще. Така че ние ще следим много внимателно предложенията, които се правят. Всеки комисар трябва да представи своята визия за Европа и трябва да работи с визия и с страст за Европа. Всички ние имаме ясна мисия да вдъхнем живот на европейския проект и ние няма да успеем да направим това само с добри обещания и гръмки декларации, а с мерки, които са конкретни и полезни за ежедневието на нашите граждани. За тази комисия ние ще гласуваме, госпожо председател. Благодаря. Господин, госпожа Гарсия Перес, две минути. Благодаря. През май тази година гражданите на Европейския съюз ни отправиха ясно послание. Те искат Европа, но по-различна Европа. Европа, която е преобразувана, Европа, която е едно пространство на възможностите. Групата на социалистите е наясно каква е работата, която ни очаква през едните пет години. Ние ще работим за една Европа, която е по-екологична, Европа, която е по-феминистична, Европа по-социална и очакваме от Европейската комисия, че също ще действа отговорно. Очакваме, че ще действа смело ще ви позволим ли да правите грешки, но не и да бездействате, да не сте в състояние да се изправите срещу предизвикателствата пред Европа. За да сме бдителни, ще бъдем силно ангажирани, ще си сътрудничим, ще контролираме Предстоят ни пет години на интензивна работа, за да възвърнем надеждата на гражданите, които са извън този парламент, да вярват те в европейският проект, така както го виждат те. Благодаря. Председателят Вебер има думата. Господин председател, ние живеем във време, в което екстремните позиции са много популярни в социалните медии и затова представенето на Урсула фон дер Лайен беше нещо за нас много добро. Да поставим всичко на масата, да работим заедно за този континент. Е, тя представи днес един силен екип, който е мотивиран, който желая да работи и днес имаме шанс да му дадем демократичен мандат. Комисарите дойдоха при нас е, изпратени от държавите членки чрез съвета. Обаче те успешно ще напуснат съвета и ще работят с парламента. Те е, разчитат на нашата подкрепа. И през следващите дни заедно между комисията и парламента трябва да бъде изградено едно партньорство в полза на Обединена Европа. И това е нашата отговорност. И когато чувам крайната левица, а и много-много от десницата тук да провеждат агитация за новата комисия, да я нападат и да бягат от отговорност, най-добрият отговор, който можем да дадем днес е едно твърдо да на тази комисия. Нека да започнем да действаме за една силна и обединена Европа. Благодаря. Благодаря. Благодаря, колеги. Сега нека да пристъпим към гласуването. Искам да ви информирам, че утре ще имаме обяснение на вота, а не днес могат да бъдат представени в писмен вид. Трябва да е ясно, че сега парламента може да приеме или да отхвърли комисията въз основа на гласуване. Аз ще обявя резултатите по-късно, ако комисията получи подкрепата на мнозинството, ще подпиша едно писмо, което изразява становището на парламента и ще го изпратя към, коми... към председателя на комисията и към съвета, за да ги уведомя за днешната процедура. Това е начина по който Европейския съвет след това ще пристъпи към официална номинация на комисията. Избора на комисията, както казах, ще бъде направен чрез поединично гласуване. Гласувайте сега. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Сто, 461 за, 157 против, 89 въздържали се. prima prima di firmare преди да продължа напред и да подпиша документа presidente prenda posto. Ще приканя всички да вземат отново местата си. Преди да продължа и да подпиша официалния документ за номинация, искам да се обърна към парламента и към съвета и да кажа, че сме изключително горди с цялата работа, която беше свършена от парламента по тази процедура. Беше една много сериозна демократична процедура в съответствие с договорите и правилата на парламента. Искам да благодаря на всички парламентарни комисии, на техните председатели, както и на всички членове на различните политически групи. Също така искам да подчертая и колко много работа беше свършена, свършена от администрацията на парламента, за да можем да приключим тази процедура. Благодаря на тях, благодаря и на пресата, както и на всички служители по комуникацията, които работиха наистина много усилено. Обръщам се към госпожа Фон дер Лайен, която поема председателство на комисията. Пожелаваме ви всичко най-добро във вашата бъдеща работа и с това ще подпиша писмото и ще го предам на госпожа фон дер Лайен. Eh, Продължаваме по дневния ред. Има няколко други неща, които следва да гласуваме и са също така важни. Първо, доклада Кали във връзка с мобилизация на Фонда за солидарност, за да се предостави помощ на Гърция. Отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. С мнозинство. След това е доклада Холмайер, предложение за разрешение на Европейския парламент и на съвета относно мобилизирането на средства по линия на инструмента за гъвкавост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново е одобрен този доклад. След това мобилизиране на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз. Отново доклад на Моника Холмайер. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И последното Холмайер и Рубиел. Бюджетна процедура за 2020 година. Общ проект по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съвета би искал да вземе думата, доколкото разбирам. Господин председател, уважаеми депутати, дами и господа, поздравявам ви за това, че гласувахте по бюджета за Европейския съюз за финансова година 2020. Съветът отбелязва с удовлетворение, че Европейският парламент спази споразумението, сключено на 18 ноември по време на заседанието на помирителния комитет и получи широка подкрепа от парламента. Възползвам се от възможността отново да благодаря на председателя на председателя на бюджетната комисия, на докладчика Холмайер и на Гардия Забал, както и на останалите депутати от Европейския парламент, които взеха участие в бюджетната процедура. Искам да ви благодаря за вашия конструктивен подход. Искам също да благодаря на комисаря за неговата подкрепа. Благодаря ви много. Pardon, il progetto comune su cui il comitato di conciliazione ha raggiunto Помирителният комитет постигна съгласие на 18 ноември, беше одобрен от парламента и от съвета. Бюджетната процедура беше осъществена в съответствие на член 314 от договор за функциониране на Европейския съюз и разпоредбите, свързани с бюджета за 2020. Затова можем да считаме, че бюджетната процедура е приключила и че бюджетът е, е окончателно и официално прият. Сега ще пристъпя към подписването на бюджета. Care colleghe e cari colleghi la seduta è sospesa per qualche minuto. Колеги, за кратко ще направим пауза. И grazie per la collaborazione per questa mattina. Благодаря много на всички за работата, която свършихте в тази наистина важна сутрин. Благодаря ви.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 Grazie, buongiorno. Passiamo ora alla cerimonia di consegna del premio Lux. Добър ден. Сега преминаваме към връчването на наградата Лукс. Много ви моля, колеги, вземете местата си. Dov'è il maestro di cerimonia? Сега, къде е церемониал майсторът? Господин председател, уважаеми дами и господа, номинирането за наградата Лукс 2019 година. Господ съществува, името и е Петруния, нерешения случай Хамършот и също третият филм е името и е Петруния. Господин Петър Енгел. Чакай да... representing the North Macedonian Belgian като представител на копродукцията между Северна Македония, Белгия, Словения, Харватия, Франция, Теона Митевска и а, всички останали от екипа, които представляват филма Господ съществува, името е Петруня. and representing the Spanish and като представители на Испанско-френската копродукция Кралството. Имаме следните а, представители. Антонио Делаторе и Гералдо Хереро. president will now award the European Parliament. Сега председателя ще даде наградата Лукс за 2019 година. Cari registi, autori, madame la commissaire. Директори, сценаристи, комисари. заместник председател госпожо Добрев, уважаеми колеги, дами и господа. Киното е нещо ключово. То отваря врати пред нас, позволява ни да разберем реалността и кои сме ние. Европейското кино винаги е имало ангажимент да разказва и да обяснява нашето общество, което става все по-трудно